от заседанието от 19 януари 2012 година е разпространен, както и приложените към него текстове. Няма възражения срещу протокола. С това е прият.